Dear colleagues. Уважаеми колеги, мисля, че е време да започваме. Прилага се стария принцип не трябва да се остават да чакат тези, които са точни. Вече с 5 минути закъсняхме, така че бих искала да започнем. Може би междувременно и други ще се присъединят към нашата група. Още веднъж сърдечно добре дошли на последното заседание на Комисията по култура за този мандат и веднага започвам с приемането на дневния ред. Ако нямате възражения срещу него, го обявявам за прият в настоящата му форма. Виждам, нямате възражения, още веднъж обявявам дневния ред за прият. Сега преминаваме към одобрение на протоколите от заседанията, проекто протоколи от заседанията от 20 февруари и 11 март. Те са във вашите документи. Имате ли някакви коментари по тези протоколи? Виждам, че не. Тогава предлагам да приемем протоколите, ако няма възражения по тях в хода на настоящото заседание. Сега съобщения на председателя. Днес е, се превеждат следните езици френски, немски, италиански, чешки и е, така нататък. Искам да ви припомня, че е, това заседание се излъчва по интернет. След това решение на координаторите от днес преди обед, поради факта, че днес провеждаме последното заседание за този мандат, е необходимо решенията на е, заседанието на координаторите да бъдат обявени сега устно за да можем да приключим мандата съгласно процедурата. Конкретно координаторите взеха следните решения. Първо, трите становища, които изисква Комисията по петициите, става дума за обективност на медиите, свобода на словото. Това засяга и компетенциите на нашата комисия. Тези становища бяха приети и в настоящата информа ще бъдат изпратени на Комисията по петициите. След това становище на Комисията по култура по приоритетите за бюджет 2020 2020 година. Поради изборите тази година това становище ще бъде изпратено като писмо до председателя на Комисията по бюджети. Също беше прието това писмо в настоящата му форма. И Документите, които бяха представени за сведение на координаторите, са разгледани, обаче по тях не е установена непосредствена нужда от е, действие. Имате ли някакви коментари по решенията на координаторите? Виждам, че не. Така че решенията на координаторите мога да ги обявя днес за приети. Искам да ви информирам, че миналата сряда беше публикувано изследването Енско Левинг, което беше възложено от е, Policy Department. Ще го намерите в е, вашата електронна поща. Струва си да погледнете още веднъж това проучване и със сигурност няма да бъде грешно, ако следващата комисия по култура отново разгледа това проучване, най-вече предвид е, целта създаване на Европейско пространство на образование. Аз мисля, че е, това проучване наистина заслужава да бъде поставено в центъра, тъй като е, представя проблеми в Европейския съюз. Това са моите коментари. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред размяна на мнения с комисията относно фалшивите новини в рамките на нашето заседание от 22 януари 2019 година координаторите решиха отново да поканят представител на комисията, която да представи доклад е, и европейска концепция за борба срещу фалшивите новини, също така и мерките, които възнамеряват да приемат е, преди европейските избори. Аз мисля, че за функционирането на една демокрация до голяма степен се изисква не само достъп до качествена информация на гражданите, но и да има основен консенсус по това, кое се приема за качествена информация и кое не. Аз мисля, че това е основна предпоставка за изграждане на доверие в медиите, но също така и за доброто функциониране на научните и политическите институции. Този основен консенсус през изминалите години беше поставен много силно под въпрос под мотото фалшиви новини. Фалшивите новини систематично бяха използвани за определени политически цели и дискредитиране на политически противници. Предвид предстоящите избори, това а, създава проблеми и сега искам да поздравя генерален директор Виола от Европейската комисия, който ще предложи някои подробности във връзка с тази тема. Искам предварително да направя само един коментар, а именно, че съответният документ за а, кодекса съществува само на английски язик. И ако, например, потърсите на немски язик, ще намерите следното ще получите съобщение, че сте на германски сайт, но текстът е на английски. Така че, като се полагат усилия за борба срещу фалшивите новини, би било е, уместно според мен, а мисля, че също и от гледна точка на колегите, тези, този текст да бъде публикувам в интернет на всички европейски езици, за да може всеки да има възможност да се информира как изглежда този кодекс и как трябва да се действа срещу подобни фалшиви новини. Аз мисля, че това е от много голямо значение. Знаете, че ние винаги държим на това всички документи да бъдат предоставени на всички езици, така че информацията да бъде достъпна за всички и тези, които не владеят английски или френски език, да намерят тази информация народния си език. Аз мисля, че при такава важна тема, поне за мен е неразбираемо как може текста да е само на английски език. Така че би било добре е, службата за писмени преводи да предприеме необходимите стъпки в тази насока. Господин Виола, още веднъж добре дошъл и ви давам думата сега за 10 минути. Е, е, Уважаема госпожо председател, госпожо Камараверт, уважаеми членове на Комисията по култура, дами и господа, благодаря ви за поканата да взема участие на днешното заседание, последното заседание за този мандат на Комисията по култура. Бих искал да се възползвам от тази възможност да благодаря на вашата комисия за отличната работа, извършена през този мандат и за отличното сътрудничество с Европейската комисия, в частност с моята служба. Работихме съвместно по редица теми. Преди всичко искам да се спра на реформата на аудио, директивата за аудиовизуалните услуги. Това е знаков законодателен акт в тази област, т.е. в областта на новите и социални медии, с което се поставят нови регулаторни стандарти. Така че много ви благодаря за реформата. Благодаря ви за това, че приехте този нов важен законодателен акт. Днес тук се обсъдим фалшивите новини или дезинформацията. И както с пълно право отбелязахте, това е много важна тема за бъдещето на Европа и в частност в навечерието на предстоящите избори за Европейски парламент. В опит да намерим определение на фалшивите новини, може би не е зле да определим с няколко думи спектъра на фалшивите новини в, кибер, в областта на киберсигурността говорим за систематичните хакерски атаки от държавен или частен субект, чиято цел е систематична дестабилизация на друг субект, било то частен или държавен. В този случай има ясно намерение, т.е. умишленост с цел дестабилизиране на държавния апарат, създаване на паника или други подобни цели. Подобни действия се приравняват с кибератака и в много държави членки се смятат за престъпление. Следващото равнище е нападения, които не са толкова лесно установими, т.е. използва се силата на социалните, моди, социалните медии за създаване на паника, чрез разпространение на новини, които са дестабилизиращи за обществото или имат за цел да променят структурата на обществото. Да вземем за пример фалшивите новини в областта на здравеопазването и сплахата, която те представляват за общественото здраве в Европейския съюз област, в която става по-трудно да се правят определения, е областта на вижданията и мненията. Тоест, когато се използват факти, които според а, научните среди не са, а, не договарят на истината с цел нападки срещу противник. И тук навлизаме вече в другата част на спектъра, т.е. политическата коректност и качеството на дебата в политическата област. Така че този обзор ни дава представа колко е сложна темата. т.е. вхваща всичко от кибератаките към въпроси, които пряко засягат свободата на словото. Защо въпросът фалшивите новини е толкова важен в момента? На първо място, тъй като социалните медии дават много по-голяма гласност на този вид а, новини То и се засилва възможностите за създаване на паника сред обществото. Пак казвам, този способ е използван нееднократно в миналото, но с социалните медии в момента е, мултипликационният ефект е много по-силен което от своя пак страна засилва мащабът и сериозността на проблема. Така че, по, от, а, гледна, от правна, техническа и социална гледна точка сме изправени пред един много сложен феномен. И смятам, че не може лесно да се намери решение на този проблем. Ще ни отнеме доста време преди ние самите да разберем точно как работят механизмите на фалшивите новини и да окажем влияние върху обществото. От дългосрочна гледна точка, след малко ще се върна в краткосрочен план на е, изборите, но в дългосрочен план, чрез директивата на телевизионните медии, заложихме основите на дългосрочно решение на проблема. Изправени сме пред... Всъщност ние сме поколението на учениците, които са се научили критично да мислят към историята и учебниците по история, които им се предлагат. Критичната мисъл обаче не се среща толкова често в социалните медии. Хората нямат същите рефлексии и за това проектът, който ние водим е насочен към едно определено поколение, към новото поколение, което трябва да бъде вакцинирано срещу фалшивите новини. Този процес, разбира се, ще отнеме доста време, но е важно да отбележим, че новата директива за аудиовизуалните услуги въвежда задължение за цифрова грамотност за държавите членки и също така задължава платформите на социалните медии да насърчават цифровата грамотност. Ако се върнем към краткосрочните мерки, публикувахме през месец декември план за действие – след което изготвихме и специален пакет посветен на изборите. И на практика започнахме да работим чрез редица експертни групи и консултации, след което преминахме към следващата логична стъпка в този дълъг процес, а именно саморегулирането. В някои случаи свободата на словото е пряко свързан с проблеми от социално измерение и първото, което се питаме е дали можем да разрешим този проблем чрез саморегулиране. отправихме този въпрос към основните платформи, т.е. поискахме от тях да изготвят един кодекс за поведение, който да представлява инструмент за саморегулиране и те го направиха. И това се случва за първи път в света, т.е. с платформите на социалните медии поемат подобен ангажимент. Като ангажиментът им е в редица области. На първо място засилване на наблюдението върху фалшивите профили. Се гарантирате, че всеки източник на информация има ясно определен происход и да се гарантира пълна прозрачност за рекламите в контекста на предизборната кампания. Това са основните ангажименти, които те са поели и ние искаме тези, тези ангажименти да се превърнат в действителни мерки. Ето защо очакваме от платформите да ни докладват ежемесечно в навечерието на изборите какъв напредък са постигнали. два, два пъти вече докладвахме за изпълнението на доброволния кодекс за поведение и както заявихме и публично има значителен напредък, но има и много области, в които трябва да се свърши още доста работа. Постигнат е напредък, например, по отношение на засилената прозрачност на политическите е, реклами. Има конкретни мерки по отношение на фалшивите профили, например, но все още не е ясно какви точно са критериите ни, т.е. не е ясно какви са нашите критерии за успех в тази област и колко сериозно и колко бързо може да бъде постигнат още по-конкретен напредък, но пак казвам, първоначално отбелязахме положителен напредък. Това беше първата важна стъпка за нас. След това се заехме е, с, с съвместна работа с държавите членки, тъй като организирането на изборите е правомощие преди всичко на държавите членки. Ето защо в рамките на, законодат... на пакетът посветен на изборите определихме набор от мерки. На първо място е създаването на система за бърза реакция чрез контактни звена в държавите членки, които да са в състояние да осведомят другите звена за опасности или рискове, които се смятат за рискове на европейско равнище. Системата е създадена и вече напълно функционира друга система за сътрудничество, създадена в контекста на директивата за киберсигурността, е, е контактната група, посветена на европейските избори. Тази седмица ще проведем упражнения с участието на Европейския парламент, за да изпробваме киберсигурността на комуникационните системи в навечерието на изборите. Е, работим съвместно с експерти от държавите членки, от Европейския парламент и останалите европейски институции, за да гарантираме, че сме подготвени, че киберносигурността е на нужното ниво в навечерието на изборите. Друг важен аспект на нашата работа е, е, е свързана с проверката на фактите. Това е по-сложна тема, защото не искаме да работим с е, организации за промени на фактите, които да са спонсорирани от Европейската комисия това няма да ни гарантира нужната независимост. Ние искаме тези вид организации да са напълно независими и напълно надежни, също така да работят заедно. Какво какво направихме в това отношение? Създадохме една платформа, която дава възможност е, на, за тези организации да имат достъп до всички статистически, данни за Европейския съюз, т.е. това данни на Евростат, базата данни на публикациите на Европейския парламент и базата данни на публикации на Европейската комисия. Над 80 организации вече са членове на тази платформа, която между другото вече беше обект на хакерски атаки. И ще продължим с следващата стъпка, а именно ще използваме финансиране от механизма за свързване на Европа, за да организираме още по и да структурираме още по-добре тази платформа. Тоест, пак казвам, не да финансираме организациите, а да им дадем възможност да има достъп до всички инструменти, които ще им позволят да извършат своите анализи и да си сътрудничат възможно най-много. Това беше тук ваша стъпка за нас. Вече споменах грамотността по отношение на медиите и възможностите и задълженията съгласно директивата за аудиовизуалните медии едно от важни нововведения на директивата е създаването на правна сигурност в Европа, че ще има независими медийни регулатори. Един от аспектите на фалшивите новини, дезинформацията и въобще на политиката в областта на медиите е, че каквато и норми да прилагате, трябва да гарантирате, че органите, които отговарят за прилагането на правилата, са независими от правителствата. Защото, разбира се, всички тези организации по принцип могат да попаднат под контрола на изпълнителната власт, а това не бива да се допуска. Ето защо работим, за да гарантираме, че групата на регулаторите, на медийните регулации, обединени в рамките на ЕРГА, която между другото вече има собствен правен статут, ще работят заедно за изготвяне на етичен кодекс. И възоснова на резултатите от този кодекс на поведение ще работим заедно с ЕРГА, Организация на независимите регулатори. В някои страни, като Франция, Италия и други, например, те отговарят и за проверка на надежността на информация, която се предоставя в рамките на преговорите. Те носят това задължение по закон. И за нас е много важно тези регулатори да разполагат с възможностите за независим анализ. Споменах този важен аспект на новата директива за аудиовизуалните медии. Друг важен аспект е борбата срещу езика на омразата и всички други форуми на расизъм, ксенофобия и други прояви, които представляват обида за обществото. Това също е нов а, инструмент, а, предвиден в а, директивата за аудиовизуалните услуги. Отговорност на първо място носят платформите, но след там нататък се изготвя и цяла система, която обхваща и независимите регулатори. Предвидени са и механизми за обжалване, което отново зависи от които отново зависят от а, регулаторите. Така че, когато говорим за правила, на първо място трябва да си дадем сметка, че работим с чисто нова директива за аудиовизуалните услуги, която трябва да бъде транспонирана в националните законодателства на държавите членки. И в тази директива вече са предвидени нови важни инструменти, които а, разпореждат основните принципи за гарантиране на качеството на медите в Европа. В краткосрочен план свършихме много важна работа, както призна и Европейския съвет. Както казах, това е първа стъпка за изграждането на една по-сложна, по-сложен и комплексен план за това какво трябва да направим за бъдеще. Това, разбира се, ще остане в ръцете на новият парламент и на новият институционален цикъл. Това, което постигнахме към момента, за нас е отправната точка. Така че ключовият въпрос ще бъдат, бъде дали формите на саморегулиране дават нужните резултати? Това е първият въпрос. Разбира се, ще се радваме да допринесем за този нов дебат. Дали нещо трябва да се, допълнително да се направи, дали имаме нужда от допълнителни законодателни мерки основа на данните, с които разполагаме към момента. Много ви благодаря. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Viola. И аз много ви благодаря, господин Виола. Това беше един от основните аспекти на дебатата по директивата за довизуалните услуги. Тоест искахме да засилим системите за саморегулиране, но в момента в който тези системи вече съществуват, трябва да гарантираме, че те дават очакваните резултати. Ето защо смятам, че в близко бъдеще трябва да проверим дали публикуваният кодекс за поведение постига очакваните резултати, т.е. дали действително е довело до намаляване на количеството на фалшивите информации. Хелга Трупа иска думата. Много ви благодаря. Струва ми се, че трябва спешно да се заемем с въпроса за фалшивите новини. От друга страна, е важно да подчертаем, че фалшивите новини винаги са съществували, но разпространението им чрез интернет приема доста по-голям мащаб. Ще повторя казаното от Тръмп след встъпването си в длъжност, тъй като не беше доволен с това, че хората излязоха по улиците и окачестви това като альтернативни факти. Това е един вид фалшиви новини, тъй наречените альтернативни факти. Според мен такива факти не съществуват. Има една действителност и една истина и аз искам да видя качествена журналист, която да отразява истината и фактите. Разбира се, има различни мнения и виждания и това е положително, но трябва да се прави разлика между докладване на факти и изразяване на мнения. И това е много важен аспект на качествената журналистика, но тези две елемента са напълно взаимосвързани в а, социалните медии. Ще ви дам пример с Christchurch. Знаете, че имаше а, директно излъчване, което на практика беше а, насърчаване на тероризма. Аз разкритикувах тези практики в Твитър в Германия и ясно заявих, че според мен след атентатите в Крайсчърч е очевидно, че имаме нужда от по-ясни правила в областта на социалните медии. Без въобще да споменавам член 13, защото 14 и 13 се още не, не беше прият. След което ме а, е, нападнаха в Германия, че използвам а, е, загубата на човешки живот в край Чърч по токсична нападение, за да е, насърчавам, за да защитавам приемането на член 13. Това въобще обаче не договаряше на истината. Дори и Зукерберг заяви, че трябва да се предприемат някакви мерки с случилото се в Нова Зеландия. И сега той започна да, приживя, да призовава политиците да вземат някакво решение. А пък млади хора в интернет заявиха, но и в но и телевизиите направиха същото нещо. Докладваха за случващо се в Крайсчърч и тези млади хора не си даваха сметка, че има разлика между отразяването на събитията в, от телевизиите и несъ... излъчването на токсичните тентации и насърчаването на тероризма в интернет. И когато хората престанат да правят такава разлика, за мен има много сериозен проблем. Смятам също така, че трябва да се борим срещу фалшивите новини с нефалшиви новини. Това е разнообразието на новините. Ние не можем да вземем решение и да заявим това е фалшива вина и това не е. Но ние трябва да продължим е, истинските новини, други гледни точки, т.е. да се борим срещу фалшивите новини с истински новини. И това трябва да изискваме от социалните медии и всички медийни компании, които на практика са медийни компании от нов вид. Дори Цукерберг сега призна, че и Фейсбук е нов вид медия. В продължение на години обаче твърдяха, че те са само канал и че на практика не се меси, но сега те признават, че са и медия и на практика са рекламна дружество. Е, Благодаря, Хелга. Въпреки това, ние трябва да погледнем малко към а, ГУЕ, към Обединената левица, въпреки че сме а, в рамките на нашето последно заседание. Силвия Кост. Благодаря за чудесната работа, която беше свършена за е, обясняване на дигиталната стратегия за всичките инициативи. Смятам, че цялата система на тази, това европейско предупреждение, рано предупреждение, ни касае нас. Ние всичките успяхме да наваксаме малко по отношение на ситуацията в социалните медии. Искам да кажа, че отражението, както беше казано, е свързано с общата сигурност, не само във връзка с тероризма, но също и е насилието, личното насилие върху хората. и бяха свалени много, много информации, които са дискриминаторни и опасни. Въпросът за здравето на всичките, които и сигурността на всичките, които, на които стигат тия новини, е изключително важен и мисля, че а, този кодекс на доброто поведение в различните държави членки архитектурата, която е определена, трябва да се е, установи един координиран механизъм, който да отговори на това. Първото, първият въпрос е системата за саморегулиране, които става дума за основните е, ценности на Европейския съюз. Ние трябва да проверим дали това функционира като първия доклад, който беше е, изготвен от трима комисари през януари, Става дума за закъснения, за пропуски и според мен като че ли няма, отговор да се, няма желание да се отговори на всички това отговори. Така че а, става дума за свободата и основните права. На второ място вие определихте един план за действие с четири стълба, които са много интересни и се питам как а, може да се постигне нещо с тази контракампания за борба срещу дезинформацията. В Уикипедия е определено всъщност какво е тази без създаден едно отношение на гражданите на темата за една директива на парламента, което се базира на фейк нюз това са економически отражения, изкривяване на публичния дебат и Благодаря. Господин Здроевски. Bardzo dziękuję za <clears throat> pana wystąpienie и поделям тъм опиния, кто... Благодаря за това, което току-що чухме. Аз поделям това мнение, а именно, че доста сме закъснели. Миналата седмица в Страсбург имахме много важно гласуване по авторското право и аз бих искал да науча с какви знания разполага Европейския съюз за външната дейност и опитите за повлияване на европейски депутати. За съжаление, имаше много агресивно лобиране. Ние доста сме закъснели, що се отнася до ответните мерки и освояването на знания. Въпросът ми е следния. Какво знаем за причините за фалшивите новини, техните автори и последиците от тях? Доколко можем да направим оценка на отделни мерки. По време на последните заседания по темата борба с тероризма, ние чухме, че се изразходват милиони за борба с тероризма, а онези, които разпространяват фалшиви новини, всъщност харчат милиарди. И сега възниква въпроса, кой разпространява фалшивите новини, в какъв обхват, кой стои за тях, какви организации са изградени в тази връзка и доколко европейски депутати могат да се ползват от защита срещу агресивните действия на лобистите и натиска упражняван от тях. Благодаря. Благодаря. Господин Самет. Uh, you, Благодаря на господин Виола за презентацията му. Споменахте три основни категории фалшиви новини, свързани с дестабилизирането на демокрацията, хората, които искат да, разпро... да всят всеят паника и разнообразието на вижданията. Според мен обаче в някои случаи има припокриване на тези категории, което още повече осъжнява на, в нещата. Например, понякога различните виждания или поне нещо е поставено като различни виждания също има за цел да дестабилизира демокрацията. Ето защо смятам, че нашите усилия за борба с фалшивата демокрация трябва да бъдат засилени, защото демокрацията основава на взимането на информирани решения. Когато хората не са добре информирани, се поставя под опасност цялата цялата ни демокрация. Особено когато подобни опити за намеса идват от извън Европейския съюз. В това отношение съм съгласен с вашето мнение по отношение на структурите в държавите членки, които би следвало да ни защитават. Тези структури би трябвало да са независими. Най-общо, което може да случи нашата демокрация е да имаме структури, които би трябвало да защитават, на които зависят напълно изпълнителната власт. Не може повече да решават какво е вярно и какво не е, защото в някои случаи, в някои държави членки, държав... правителствата не са невинни. Те също разпространяват фалшиви новини, когато това им изнася. Така че, може би не за да предприемем инициативи по отношение на водещите медии, като, например, да се насърчат някакъв вид независими организации за проверка на фактите. Има такива опити в Съединените щати. Освен това, според мен, разискването по отношение в фалшивите новини е тясно вързано с злоупотребата на лични данни. Защо? Защото, както се подчертава в книгата След истината, всеки един от нас има своите склонности и може би някои от нас си дават сметка за това, когато използват социалните медии, както се случи с Кембридж Аналитика. Но не бива да се прави, че фалшивите новини се разпространяват не само масово, но и по целенасочен начин към по-малки групи, което прави тяхното влияние още по-опасно и сериозно. И накрая на скорошното ми заседание с Google и Facebook поставихме въпроса отново за саморегулирането, но според мен саморегулирането се случва прекалено бавно, а ние трябва много по-бързо да реагираме. Шарова, пите. Благодаря, госпожа Шайдрова. Děkuji za slovo. Já myslím, že tady už zaznělo uh, Благодаря ви, госпожо председател. Колегите вече казаха най-важното. Как да се борим с фалшивите новини? Темата е важна. Споменахме е, критич, критичното мислене и медийната грамотност. За целта обаче имаме нужда от а, учители, които да са в състояние да преподават това, т.е. учители, които да са подготвени да преподават критично мислене. И аз самата съм наясно колко е трудно да се стигнат до такива резултати и колко е трудно да се разпознаят фалшивите новини. И още един коментар. Нека да погледнем какви са темите цел на фалшивите новини. Обикновено става въпрос за теми, с които хората не са добре запознати. Често фалшивите новини са насочени срещу Европейския съюз, защото голяма брой от хората не са посещавали европейските институции и въобще не са запознати с нашата работа. Ето защо смятам, че най-добрият начин да се борим срещу фалшивите новини и кампаниите за дезинформация е чрез добро познаване на фактите и добро познаване на институциите. Техническите мерки са от ключово значение но превенцията е също толкова важна. Т.е. хората трябва да, са, да могат да вярват на институциите. Курц. Благодаря. Много ви моля да бъдете по-кратки. Джули Уотс. Ще бъда съвсем лаконична. На първо място, моята страна е вероятно е сред а, първите жертви на фалшивите новини пред резултата от референдума. И сега сме свидетели на това как хората се събущат и осъзнават, че са били целенасочено облъчвани с голям количество фалшиви новини. Съгласна съм с колегите. Няма как да разграничим проблема от въпроса с гражданското образов... обучение. В Обединеното кралство имаме проблем в това отношение продължение на десетилетия, т.е. изправени сме пред електорат, който не осъзнава своите задължения като граждани на национално, дори и на местно равнище, пък какво да говорим за европейското равнище. Ето защо паралелно с медийната и цифровата грамотност смятам, че трябва да инвестираме доста повече време в обучения по гражданско самосъзнание, т.е. да подготвим граждани, които да могат да мислят критично, да са любознателни, да задават въпроси и да не вярват на всичко, което чуват. Благодаря. Един коментар от мен. Аз мисля, че в дебата трябва да очертаем различните форми. Фалшиви новини, дезинформация от едната страна, речи на омразата и е, агитация към расизъм и насилие, това са различни неща и на тях трябва да се реагира по различен начин. Е, например, някои от тях подлежат на наказателно преследване и, е, разбира се, мога да кажа, че разпространяване на фалшива информация не представлява наказуемо деяние, обаче е, подстрекателството към омраза и насилие се преследва от закона. И другия въпрос, който винаги си поставям е, трябва ли ние да направим повече за качествената журналистика и нейното насърчаване, така както ние разбираме това понятие, т.е. да инвестираме в обучението на журналисти, да размиваме не само тяхната медийна компетентност, а специални изисквания за качество да се поставят пред тях. И е, аз мисля, че е, при това положение ще трябва да видим е, дали ще получим някакви резултати. Смятам, че има както казахте вие, 80 независими организации, които са си поставили задача да разпознават фалшивите новини и да публикуват е, това, което е обект на грешка при тях. Аз мисля, че това е добра стъпка и има смисъл да не се предоставя директна финансова помощ, защото от тези организации по някакъв начин ще бъдат поставени в зависимост от Европейската комисия. Въпреки това обаче трябва да се опитваме по някакъв начин да подкрепяме подобни организации в тяхната дейност, защото мисля, че това е нещо много важно за нашето общество. Господин Виола, давам ви думата сега за заключително изказване по темата. Много ви благодаря. Всички членове на Европейския парламент, които се изказаха, направиха много е, важни коментари. Няма как е, да отговоря на, всичко, на всички направени коментари също толкова подробно. Така че ще се опитам да отговоря на общите теми, засегнати във всички изказвания. Първо, какво са фалшивите новини е, е тема, на която трябва да отговорят журналистите, съдиите, обществото като цяло. Знаем през вековете какво значи научната истина, призната какво значи истината за учените. Но а, по отношение на журналистиката има друг вид а, истина. Там има други правила, чрез а, саморегулиране и също са наложили стандарти за истина в а, журналистическата среда. Но всички тези принципи а, се подромват и обесмислят в а, социалните медии. Затова наша цел е да върнем качеството на истината. И когато гледаме към най-големите гиганти в областта на социалните медии, не можем да допуснем безотговорността да се превърне в бизнес модел. Разбира се, трябва да имаме малко повече търпимост към стартиращите компании, но не може да пробим същото търпимост към най-големите, някои от най-големите световни корпорации. Така че трябва да се, да се заяви какво искаме да постигнем, но разбира се, саморегулиран от един вариант, определенето на законодателни мерки винаги е друга възможност. Пак подчертавам, Европейски парламент свърши много добра работа чрез реформата на директивата за аудиовизуалните услуги. Атентатите в Крайсчърч е типичен пример, за който попада в приложната поле на директивата. Подобен вид видеозаписи не са допустими съгласно директивата. Много е ясно кой носи отговорност и каква е ролята на независимите регулаторни органи и какво следва те да направят. Така че може да, да поискате о, повече правила, да, но за нас сега е важно на първи етап да се приложат правилата, които Европейски парламент вече е приел. За нас, например, много важен, важно правило е а, отношенията на платформите към бизнес партньорите им. Съгласно това изискване, платформите трябва да оповестяват своите преференциални споразумения, т.е. трябва да има гласност за начинът по който се класира и разпространя информацията от социалните платформи. И това ще бъде и посяване този вид информация вече задължително съгласно новата регулаторна рамка. Друга възможност е да се насърчи независимото независимите проверки на фактите. Има стандарти в Съединените щати, които вече се обмислят и тук в Европа. Както вече казах, ние не спонсорираме пряко проверяващите фактите организации, но едновременно с това създаваме среда, която им позволява да работят съвместно, да обменят информация. Преди, че, както казахте, има достъп до базите данни на Европейски парламент и на Европейската комисия. И последен коментар за качествената журналистика прилагаме предложението на Европейският парламент по отношение на стандартите за качество на журналистика. И освен това, в новата програма Творческа Европа има нов бюджетен народ с близо 80 милиона евро, посветени на качествената журналистика, които ще са важни инвестиции. Благодаря ви. Благодаря, господин Виола. Благодаря, че бяхте при нас тази сутрин и представихте вашите дейности. Аз съм сигурен, че и бъдещият Европейски парламент ще се занимава с този проблем, защото вероятно след половин година едва ли нещата ще се променят. Въпреки това, пак ви благодаря най-сърдечно, че бяхте тук. Благодаря за вашето изказване, за вашите усилия за изготвяне на такъв кодекс. Надяваме се, че е, наистина такива етични кодекси могат да представляват саморегулиращи механизми и са по-добри от, е, да речем, е, приемането на нормативни актове. Ние имаме такива, разбира се, е, има директива за електронните услуги. Ние обаче ще продължим да наблюдаваме тази тема. Ще си помислим как можем да подкрепим качествената журналистика, как можем да е, засилим образованието по медийна компетентност още от детската градина и е, така всички мерки да бъдат обединени в една цялост, защото отделни мерки едва ли са полезни. Разбира се, ще има и законодателна дейност, но и е, саморегулация, която също е полезна в случая. Благодаря ви още веднъж, че сте при нас, че бяхте тук. Благодаря за доброто сътрудничество и ви каня най-сърдечно да останете до края на нашата дискусия, защото знаете, че след заседанието организираме марък коктейл и ще се радваме да присъствате на него. Благодаря още веднъж. Така, уважаеми колеги, сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, тук малко ще променим конфигурацията на трибуната на председателското място. So, jetzt bin ich im falschen, falschen Text gelandet. Ich freue mich sehr zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich zur Aussprache. Радвам се да обявя следващата точка от дневния ред – размяна на мнение с комисията относно постигнатото за Европейската комисия на културното наследство госпожа Давидо, генерален директор – е, е поканена тук за дискусия по отношение на устойчивостта на европейското културно наследство. Добре дошла. Радвам се, че сте тук. Културното наследство безспорно беше един от най-важните политически успехи на Европейския парламент за изминалия мандат и може да претендира за успех и при е, практическото прилагане на съответните е, правни норми. Има голям брой европейски граждани, които участваха в тези инициативи, свързани с европейското културно наследство. Аз бих си пожелала Европейската година на културното наследство може би да бъде малко по-европейска и е, различните дейности, които са предвидени, като че ли останаха на национално равнище. Но въпреки това, това беше успех, защото културата беше поставена в центъра на дебата и за това сега е много важно е, да се запази тази инерция, това темпо по отношение на културното наследство, което възникна през е, миналата година, защото е, тази позиция, която зае културното наследство в европейското политически дневен ред, трябва да се запази. И аз не крия, че ние е, бяхме до някъде разочаровани от това, че комисията, въпреки е, заявените намерения, в крайна сметка, е, вместо да публикува меморандум, публикува само работен документ, став working документ и това като че ли не подчертава достатъчно устойчивостта на тази Европейска година на културното наследство и е, влизането на културното наследство на достойно място в европейския дневен ред. Така че сега е, очаквам с е, нетърпение вашето изказване и го обвързвам с надеждата, че нашата загриженост културното наследство е, да запази своята актуалност и своето място и в тази връзка комисията да а, си постави малко по-амбициозни цели, а, Давам ви думата. Thank you very much. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, даже не напред да ви успокоя. Ако погледнете е, комисията, е, екипът в Европейската комисия, който работи с е, Европейската година на културното наследство и страстта, с която работихме, мога да ви уверя, че ще продължим да поддържаме постигнатите успехи. Благодаря ви тази възможност да обсъдим последващите действия след Европейската година на културното наследство. Аз бях принудена да напусна дома си в ранна възраст и винаги съм си давала сметка, че връзката ми с кипърските ми корени, корени се основа преди всичко на опазването културното наследство и особено на нематериалното културно наследство, което можем да носим с, с, с, с, с нас навсякъде. Тъй като напуснах Кипър през 1974 година, бях лишена от местния театър, местният хлебарница, местните празници по Великден, дори и от семейните снимки. Ето защо темата за това как може да опазим културното наследство за хората ми е много при сърце, не само в качеството ми на генерален директор, отговарящ за културата комисия, но и за мен като човек. Искаме да запазим част от колективната ни памет независимо дали в качеството ни на членове на общността на нашия град, на нашия регион или на страната ни или на Европа. Чрез културното наследство успяваме по-добре да разберем не само самите себе си, но и останалите. Те ни дава възможност да видим, да усетим, дори да вкусим как, какъв е живота на хората от другите общности. И едновременно с това ни дава възможност да оценим разликите, тъй като можем да си дадем сметка за богатството и красотата, които те носят. Културната е, Европейската година културното наследство има за цел да ни даде възможност да оценим културното богатство на останалите, без да се опасяваме, че чрез него ще загубим собственото си културно наследство. Европейската година е, беше огромен е, успех. Над 18 000 мероприятия бяха организирани, е, които достигнаха до 10 милиона граждани, 30 милиона граждани взеха участие в е, допълнителните дни на европейското културно наследство. Това успяхме да постигнем заедно през 2018 година. Без подкрепата и без е, упорството на Европейски парламент изобщо нямаше да, да има тази Европейска година. Даваме сметка за този факт и много ви благодарим. Членовете на Комисията по култура. И тук бих искала да се обърна в частност към вас, госпожо председател, господин, госпожа Коста, господин Дяко, но и госпожа Шойдрова. Вие бяхте и продължавате да сте сред основните поддръжници на културното наследство. Взехте уча... активно участие в Европейската година и организирахте мероприятия от ваша страна, като например конференция високо равнище, организирана в пленарната зала през месец юни, среща националните парламенти, организирана през месец ноември. По този начин успяхме да постигнем политически си цели, а именно културното наследство взе по-важно място в политическия дневен ред. И още по-важно, успяхме да повлияем положително на констелацията от заинтересовани страни в областта на културното наследство в Европа. Всяка една мероприятие, което организирахме, имаше своята стойност. Не само защото отпразнува разнообразието на културното наследство из цяла Европа, но и защото даде възможност да се, да се срещнат помежду си участниците и насърчаващите културното наследство от миналото, от бъдещето и тези, които ще го правят които го правят сега и които ще го правят за бъдеще. Сега имаме нужда от последващи дейности, за да сме сигурни, че европейските граждани ще останат основната движеща сила е, зад е, опазването на собственото си културно наследство. Това беше основата на нашата европейска година. Това е, е основата и на последващата ни дейност. 15 служби на Европейската комисия в сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни работиха за да изготвя 65 дейности за 2019 и 2020 година. На първо място рамката за последващи действия ще се заточи върху приобщаването, като се вписва в традициите на европейските години, т.е. насърчаване на разнообразието, като културното наследство е важно за всеки кул. Ето защо всеки кул, който и да е различно от останалите, трябва да бъде приобщен. И от тази гледна точка ще продължаваме да насърчаваме инициативите за участие като Европейските дни на културното наследство, както и ще работим за подобряване на цифровизацията чрез разработване на портала Европеална второ място ще приобщим всички заинтересовани страни, тъй като сътрудничеството между различни участници беше един от основните е, ключове към успеха на Европейската година за културното наследство. За целта изготвихме експертна група на Европейската комисия, чето цел е да следи за изпълнението на действията, проведени в рамката. Те ще даде възможност Председателката моли оратора да говори малко по-бавно. Извинявайте, говоря бързо, просто ще се притеснявах, че бързо ще ме прекъснете. Знам, че много държите на спазването на графика. И така, тази работна група ще бъде важно място за среща между представителите за трудните страни и държавните органи. На трето място, културното наследство не е разграничено от ежедневието ни. И от тази гледна точка, културното наследство не бива да се ограничава само към културните политики, а би трябвало да принесе активно за интелигентни решения там, където има възможност за взимане на такива, като, например, Културното наследство играе важна роля в международното сътрудничество и ще помогне на Европа да изгради дълготрайни връзки с страни по целия свят. Друга важна област е регионалното и местно развитие. Газката програма на Европейския съюз, например, ще отдели важно място на културата и културното наследство, като се предвиждат нови партньорства както първото от тях беше лансирано в Берлин през месец февруари. Партньорството обединява заинтересовани страни, градски власти, консорциуми на градско равнище и Европейската комисия. През две годишни партньорството ще изготви план за действие за културното наследство в европейските градове, като се предвижда специфични подобрения за регулирането, финансирането и споделянето на познание. На място трябва да опазим за, за, за плашеното от изчезване културно наследство. Друга важна дейност е борбата с незаконната търговия с а, културни ценности и да гарантираме а, качеството на принципите за инвестиции на Европейския съюз в културно наследство. Приветствам положителният резултат от гласуването в Европейския парламент за правилата за внос на културни ценности в Европейския съюз. Гласуването се състоя миналият месец. На пето място ще продължаваме да мобилизираме познанията си и научно-изследователската дейност за намиране на нови технологични решения за, за опазване на културното наследство в рамките на Хоризонт 2020 и поредната рамка за научно-изследователска дейност. Миналата година 66 милиона бяха инвестирани в рамките на Хоризонт 2020 година в културното наследство. Хоризонт Европа. Програмата Наследник на Хоризонт 2020 година трябва да запази поне същото равнище на амбиции. Дами и господа, искаме политическата рамка за опазване на културното наследство да бъде обезпечена с нужните финансови средства и това вече е факт. В новото предложение на Европейската комисия се предвижда програмата Творческа Европа да разполага с бюджет от 1,85 милиона извинете, милиарда евро. Но подкрепата ни за културно наследство трябва да бъде още по-голяма. В момента текат преговорите за новата налична финансова рамка и разчитаме на Европейския парламент, нашият най-добър съюзник, да отстоява отделянето на средства за културно наследство извън програмата Творческа Европа. Още веднъж много ви благодаря за ентусизираната подкрепа за една много специална и безпредседентна европейска година. Вече го казах, но пак ще повторя. Европейската година културното наследство беше огромен успех. Това беше една инициатива, чиято цел беше да играе ролята на катализатор за местните, национални, регионални, индивидуални действия за насърчаване на опазването културното наследство. Сега имаме нужда да гарантираме, че програмите, които насърчихме, ще продължават да дават резултати за бъдеще. В крайна сметка, културното наследство не принадлежи само на миналото, е част от а, настоящето. За някои е много лесно да се чувстват от дома в Европа, но понякога за някои други е, хора се оказва по-трудно. Ето защо нашата цел е да дадем възможност на всеки го да е, проучи миналото си и да реши кой е той и как се вписва в действителността, независимо от къде идва. Това е ангажимента, който сме приели към нашите граждани и се надявам, че ще продължим да работим за постигнато на тази цел заедно. Преди да приключим, бих искала само да добавя, че екипът ми създаде игра за запомняне, те нарича Memo Game, посветен на, на Европейската година на културното наследство. И вие ще първите, които ще получат а, копия от тази игра. Също съм го получила, така че съм малко обидена, но съм донесла за членовете на вашата комисия по една игра. Тези, които не присъстват днес, ще я получат по-късно и първата игра получава присадоката Петра. Данк, jetzt благодаря. И е, дори е, получаваме подарък е, на последното заседание. Е, сега нека да поставим нещата в правилна светлина. Аз мисля, че всички ние осъзнаваме, че всички, които непосредствено в комисията се занимават с култура, са изключително ангажирани хора и не си направят всичко възможно за да тласнат културата напред. Обаче, за съжаление, знаем също, че е, това зависи не само от отделните генерални директори, дали в крайна сметка ще бъде реализиран успех или не. Знаете, че в комисията има много други хора, много комисари, които също в случая могат да повлияят това развитие. Така че накрая, като че ли има известно възпиращо действие и за това благодаря много на сътрудниците на вашата дирекция – благодаря ви още веднъж и за подаръка. Сега преминаваме към дискусия по тази точка. Много ви моля, предвид напредналото време, да се ограничавате до две минути в изказванията си. Силвия Кост. Искам да благодаря на генералната дирекция за и на целия екип най-вече на колежките е, работихме много добре тази година и най-вече имаше възможност да е, определим три е, измерения. Една интегрирано управление. Ми нали, се струва, че всичките генерални дирекции участваха по темата за Christian Holders които бяха избрани и отношенията на е, докладите на парламента. Това е според мен важен ключ. Мисля, е, Вярвам, че първото нещо е да запазим е, координация с другите дирекции, един добър диалог с общо в парламента, за да може да продължим тази работа. И второто, ние бихме искали да имаме малко повече европейски опит, но не винаги така става. По десете теми, които бяхме е, определили, трябва да се изготви една програма на приоритетите, пете стълба, които вие посочихте, тази работна група, която трябва да положи за държавите членки, може да постави тези въпроси в страната на европейското измерение. И този план за работа не е някаква политическа инициатива. Това е. Ние най-вече, което ни притеснява, това е това, тази говернанс за годината. Не трябва да, да видим как да продължим работата. Две неща. Ние много се ангажирахме през последните години с комисията за този хоризонтален подход. Е, говорихме за творческа Европа, за Еразъм, научно-изследователска дейност и ресурсите, които бяха използвали за една творческа Европа, което беше една нова линия – но не е достатъчно. Това, което най-вече ни притеснява, че фондовете, които са предвидени, са 1,8, а ние искахме 2,4 милиона и трябва да се спазарим. Може би ще имаме повече ресурси, които да бъдат инвестирани. Това си остава един въпрос, който остава и също така да направим възможно интегрирането на различните фондове и различните програми. Това е изключително важно и трябва да продължим да следим тези въпроси. Благодаря. Следващият оратор. Е, фабулос. Фабулос. Мă simt exact ca atunci лев. Да, аз се чувствам като студент, като ученик в училище. И после а, е, празника на края годината. Наистина атмосферата е такава доста така е изпълнено с емоции. Искам да поздравя на тази комисия, защото през последните 5 години работата по различните теми, които е, работихме все по-добре. И наистина по-сериозните проекти пристигнаха накрая, като този, например. И това е всъщност историята на нашия успех. По време на преговорите може да мисля, че много от вас ще се съгласят, беше най-трудно да направим така, че парламента да си остане добър партньор по време на развитието на този процес. Беше много трудно, но го направихме. Благодарение на помощта на комисията. Съвета по-малко се ангажира в това, но ще е добре този подход да си остане, каквито и да са политиките, стратегиите, извършването по принцип на тази година на а, културното наследство. За първ път мога да кажа, че съм недоволен от това, че не може да продължим с още един мандат в Комисията по културата, защото най-важното нещо е какво ще, се, се, какво ще стане по-нататък с а, извършената работа. И още веднъж благодаря комисията за помеща и този, тази равносметка за Creative Europe за този период е доказателство, че в крайна сметка общите европейски програми културата си заслужава своето място, така че ви приветствам за това. Благодаря. господин Здраевски. Благодаря. С ентусиазма, че Европейската година за културното наследство беше наистина изключителна този ентусиазъм. Ние го споделяме, обаче искам да посоча, че е, много от е, нашите инициативи успяха. Е, научихме много неща и комисията основно беше нашият е, партньор, не толкова съвета, това беше казано и от други колеги. Аз е, бях докладчик по едно становище във връзка с ограниченията, бариерите в културата и там ставаше дума за ценности, и тяхното насърчаване. Аз мисля, че това, което ни липсва е насърчаването на културното наследство, но а, не от най-висок ранг, да речем Лувър или Форум Романом. Аз имам предвид по-малките обекти, които се нуждаят според мен от по-голяма подкрепа. Това, което още искам да посоча, е, че бих искал да изкажа благодарност. За последен път вземам засед... думата на заседание на нашата група. Благодаря на Силбия Коста, благодаря на Петра, защото те ръководиха много добре работата на нашата комисия. Благодаря на всички сътрудници, които ни оказаха съдействие по време на нашите пътувания в чужбина те е, наистина ни помогнаха много. Благодаря на всички колеги и смятам, че моето време в е, комисията за култура не беше загубено време, а успех. Ние имаме някои проблеми с е, Еразъм Плюс, с Творческа Европа, проблеми с Европа за гражданите. Сега обаче Еразъм Плюс е, не само беше е, защитена успешно, но и се разрасна. Благодаря на всички за тези успехи. Благодаря следващият оратор. Дама. Благодаря. Културното наследство е и най-добре свързва поколенията. Това, и като това, което предава една майка на, на своите деца. Няма културно наследство без е, последствия. И в този смисъл годината на, на културното наследство беше едно много добро нещо. И аз съм много доволна, че в моя регион замъка на Юниви бяха под... и други дейности вързани с това бяха подкрепени и хората от региона вече като че ли не си спомняха за това, което при... При... ни принадлежи ново заглавие това за Европейска столица на интелигентния туризъм. Беше създадено нови мрежи, бяха изготвени, нова експертна група беше сформирана. И до това само ангажименти има ангажименти, които касаят историческите, историческите паметници, които трябва да бъдат подкрепени срещу, срещу земетресения. Аз е, съм съгласна, че Европейския съюз помага за възстановяването на историческите, историческите е, монументи, но не трябва да чакаме в Италия и в Гърция да има земетресение, е, за да се, се направи нещо. Ако обществените власти не поемат е, отговорността за културното детство, кой ще го направи? Тъжно е да се види, че Колизеума, който е европейски символ, да бъде реставриран благодарение на мецената на ТОЦ, производител на обувки. И Европейския съюз трябва да бъде на първа линия, за да защитава своите паметници. Така че аз апелирам към промяна на приоритетите, що се отнася до опазването на културното наследство. Дякую за... Госпожа Шайдрова. Колегове. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Аз също бих искала да благодаря на Европейската комисия за сътрудничеството и в рамките на Европейската година на културното наследство. Както казах и по време на пленарното заседание в Страсбург, където обсъдихме как протече тази инициатива, с пълно право отбелязахте, че бяха организирани над 18 000 мероприятия. и е, инициативата беше много активна на местно е, равнище от е, малки инициативни комитети и така, например, в Оломанск, в един чешки град, в сътрудничество с а, филхармонията на Краков, организираха съвместен концерт. Като по този начин доказахме, че студенти от различни градове продължават да се срещат студенти от Краков, Аламаус, Братислава и Пеш. Те посетиха градовете на останалите участници, поведоха редица от дебати. като боепред беше записвано и от изложба на художници от 20 век. Имаше също така и фотографска изложба, бяха обсъдени различни исторически събития, така че много се радвам, че беше организирана тази европейска година. Много ви благодаря за вашите усилия и е жалко, че не се използва пълния потенциал за продължаване на тази инициатива. Чухме какво каза господин Дяконов в началото. Надявам се, че и през следващият мандат Европейската комисия ще продължи да работи със същата целеустременост и че отново ще има последващи, още една година на европейското културно наследство като последващо действие, тъй като вероятно и аз изказвам тук за последен път, бих искала на свой ред да благодаря на сътрудниците ни, които ни помогнаха в работата през този мандат. Благодаря ви. Благодаря. Джули Уарт. Uh, Бих искал само да кажа, че много се радвам, че беше проведена на тази година и че обедини всички култури, които съжителстват в Европа. По този начин признахме, че Европейското културно наследство е много приобщаващо, особено по отношение на ислямската култура. Казвам го, защото в а, Европа има едно течение, което се опитва само да заклеймява исляма, нали така? При все това, голяма част от културните ни традиции всъщност са свързани с исламската култура работих с уникалната организация 1100 изобретения, която отбелязва различните изобретения, дължащи се на исламската култура в областта на различни науки, медицина и тъй нататък беше поведена чудесна изложба, посветена ислямското изкуство в колекциите на европейските музеи, т.е. музеите в държавите членки е, по този начин признаха, че притежават уникални културни ценности, принадлежащи към а, исламската култура. И държа да ви благодаря за това, че организирахме а, това мероприятие именно в този момент. Смятам, че има истинско течение за отричане на исламската култура в Европа, за което много ви благодаря. Също така работих в тясно сътрудничество и с а, организации за опазване на еврейското културно наследство. Те също влязох, участваха в тази европейска година. Майкъл Мейл, който е мой приятел и председател на организацията, успя да се включи в голям, час, голям брой мероприятия благодаря на тази европейска година, така че ви предавам и неговите благодарности. И манера телеграфика, come Съвсем накратко, както препоръча председателката. Една обща забележка е, че тази комисия по културата започна работата си, и върши своята работа и това е приоритет и на комисията. Това е, беше, което беше казано. Това е положителен аспект, който трябва да подчертаем и смятам, че това се дължи на едно определение в разделение в комисията, и сътрудничество, което проведохме, да се, с цел да се а, свърши тази работа. Разбира се, предизвикателството, което е пред нас и равносметката, която беше предоставена, имашме... Парламентът е доста разделен в това отношение. Аз искам да подчертая една друга тема, организации като InvestU предлага и други аспекти. Това ще бъде една, едно сериозно предизвикателство, което в известен смисъл ще определи начина на работа по други въпроси, които през петте години бяха определени като, агент, като дневен ред на културата или... Но това ще остане за следващата, следващия мандат. От моя страна искам да благодаря на колегите, на генералната дирекция, които останаха близо до нас, за сътрудничество, което бяхме, беше осигурено. И смятам, че так ще има една нова култура, която ще обърне внимание на всички тези теми и да свърши работа, която не успяхме ние да довършим. Благодаря. Както виждате, днес всички имат нужда от хармония и може би това се дължи на факта, че това е последното ни заседание. Накрая обаче аз бих искала да задам един допълнителен въпрос. Получих един документ, който очевидно на 9 април ще трябва да бъде подписан по повод Digital Day. Това е е Английското наименование на този документ идва очевидно от Генерална дирекция Connect и въпросът е има ли установени контакти с е, е вашата дирекция, защото този документ за мен е, като че ли създава впечатление следното. О, е, този документ е на лице и може би трябва набързо да направим нещо. Като че ли този документ е много бързо съставен и общо взето изглежда не особено амбициозен. Аз искам обаче да припомня, че във всички случаи ние трябва да вземем предвид културното наследство. Правили сме и подобни декларации, но както казах, ако документа беше по-амбициозен и как да се изразя, по-добре, може би, изработен, би било добре най-вече е, държавите членки е, да не е, си създават впечатление 9 април, това е последната седмица от нашата работа, може би няма нужда да се задълбочаваме толкова. Аз мисля, че по този начин не функционират нещата, ако трябва наистина да спечелим държавите членки на наша страна. А именно, че цифровизацията може и трябва да бъде важен инструмент за защита на културното наследство и осигуряване на по-широк достъп до него. Аз мисля, че е, държавите членки наистина трябва да осъзнаят всичко това. И, може би, едно предложение за бъдещето. Аз мисля, че трябва да сме наясно, че днешната култура е утрешното културно наследство, така че ние ще трябва да си помислим да ли не е необходимо да преосмислим нашето понятие за култура, така че да няма прекъсване на връзката между поколенията. Това, което може би бъдещите поколения ще наричат култура, за нас не е култура, така че трябва да се погрижим за връзката между поколенията. Давам ви отново думата за заключително изказване и след това преминаваме наистина към последната точка от дневния ред. Thank you, chair. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за ценния принос. Винаги вземаме предвид а, мъдростта и предложенията ви, както вече сте се убедили. А на последният въпрос на госпожа председателя, действително двете генерални дирекции работиха съвместно в опита да изготвят първо, да дадат възможност държавите членки да работят а, заедно. Това е само първа стъпка. Не е дълго на документа. Отбелязвам си коментар че винаги можем да сме по-амбициозни. Факта, че вие винаги ни насърчавате да бъдем по-амбициозни е много положителен. Предполагам, че ще продължите да го правите и през следващият мандат. Пак казвам, това е само първи опит да насърчим държавите членки да признаят, че имат нужда от повече сътрудничество. Но напредваме стъпка по стъпка. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че можем да ви уверим, че и следващата комисия за култура ще продължи да упражнява натиск върху комисията и като казвате, че това е полезно за вас, мисля, че е, това може само да ни е радва. Благодаря ви най-сърдечно, че бяхте при нас днес. Благодаря ви за наистина доброто сътрудничество през последните години и за онези, които ще бъдат избрани следващият мандат е, в Европейския парламент, мога да кажа, че със сигурност ще продължат сътрудничество. Също и вас каня най-сърдечно е, на чашка с нас на нашия коктейл. за да можем в приятна атмосфера да отбележим края на този мандат. Благодаря. Искам да кажа само, че благодаря много за извършената работа. Э, благодаря на Европа Ностра мисля, че по време на годината на културното наследство тази организация извърши чудесна работа. Сега преминаваме към последната точка, доклад от тристранната среща относно програмата права и ценности. Е, искам сега да приветствам сред нас заместник председателя на парламента Силви Гион, която е, преговаря с нас и мисля, че може да представи добри резултати. Тя мисля, че добре защити интересите на Комисията по култура, доколкото знам, не са били лесни преговорите. Било е трудно понякога да се наложи срещу Либе. Те е, имат своя собствена програма. И аз обаче мисля, че Силви, заедно с докладчиците в Сянка, наистина извърши чудесна работа, за да защити е, позициите на нашата комисия. Силви. Благодаря. Аз, е, доколкото разбирам, съм последната, която ще разгледа последната точка на последното заседание по културата. Благодаря за твоите думи. Да, когато започнем ни преговори, има известно напрежение, нормално е. Но всичко добре, мина добре, слава Богу, и искам да кажа, че преговорите бяха малко напрегнати с комисията, която не винаги е, виждаше нещата по същия начин като нас. Но, в крайна сметка, успяхме да постигнем добри резултати. След 4 трилога е, постигнахме едно частично споразумение в началото на марти и програмата, за която говорим е, сега, ще се нарича Граждани, равенство, права и ценности. Няма да се спирам подробно на това, от което бях много доволна, но най-вече искам да кажа, че съветът се съгласи за един, една нова глава, за подкрепа на гражданското общество, които развиват тези културни ценности. Това е целта на програмата, но запазихме и нашата глава за ангажирането и участието на гражданите, което за нас беше много важно. <clears throat> Старата програма Европа на гражданите се запазва по-специално чрез общи цели с един баланс, който мисля, че е по-добър в окончателния текст, за разлика от текста, който защитава Желибе. А освен това и в един друг член, който беше прият по време на третия трилог за ангажирането и гражданското участие, ще имаме три глави. Всичко, което касае памета, няма да има е, позовавания на някакви конкретни стоености. второто за демократичното участие и третото за отношенията между градовете и а, това, по това работят местни организации, които са много привързани към а, а, тези въпроси. Ще има една последна битка. Ние колективно в парламента трябва да водим една последна битка битка, това е бюджета, защото споразумението е само временно и бюджетните въпроси ще бъдат разгледани в, в следващата многогодишна финансова рамка. Но ние защитаваме утрояване на общия бюджет, който се предложи, т.е. 500 милиона за, само за нашата дейност. Така че се надявам, че бъдещите колеги ще бъдат също толкова упорити, както бяхме ние и на 17 април се гласува по този въпрос в Страсбург. Yeah, Благодаря, Силви, за твоя доклад. Благодаря също и за това, че ти остана толкова твърда и добре защити интересите на Комисията за култура. За мен мисля, че щеше да бъде по-добре процедурата да, прочете, да протече така, както е, нашата процедура. Първо четене в пленарна зала и след това обсъждане на програмата. Сега обаче имаме частичен резултат, за който не знаем колко средства ще бъдат предоставени накрая, но както и да е, аз е, залагам на следващия парламент и на следващата комисия по култура да се застъпи за това е, накрая нещата да се получат така, както ние си ги представяме, е, тъй като Либе участва, ние нямахме е, влияние върху това. Още веднъж ти благодаря за извършената работа и Сабина Фархайн и Силвия Коста. Накратко, Сабина Фархайн, един кратък въпрос. При програмата Европа за гражданите, там където става дума за партньорство между градовете, бих искала да попитам как изглеждат нещата с достъпа до програмата за малки партньорства. Знаете, че има изградени мрежи и те бяха един от акцентите на комисията, но е, задача на нашата комисия е да насърчава малките, много често двустранни партньорства и е, за по-малките общини, за по-малките градове е предназначено всичко това. Е, дали това продължава да бъде част от програмата? Благодаря, Силвия Кост. Само да благодаря за работата на Силвия. Харесва ми, че беше се говор... вече се говори за граждани, а не гражданство в заглавието. не ми харесва, че има позоваването на подкрепата на европейското гражданство и това е много важен елемент от програмата, но но все пак е, отбелязвам всички важни моменти, които бяха постигнати и се надявам, че ангажираността на нашата ангажираност по отношение на баланса ще бъде много по-реална. Струва ми се, че и по тези въпроси, всички въпроси вече сме говорили. Да, искам да, да ви уверя, че малките проекти ще бъдат взети под внимание. Wunderbar. Добре, чудесно. Приключваме дискусията и по тази точка и вече предаваме работата на нашата комисия е, в ръцете на следващия и състав. Благодаря, Силви, още веднъж за извършената от тебе работа. И сега вече преминаваме към наистина последната точка от дневния ред. Това е точка разни – тук Джули иска думата. Джули, много те моля, съвсем накратко. Uh, well, to... Искам да кажа няколко думи за Пловдив 2019 е, година. Това е проект финансиран с европейски средства. Имаше и посещение на делегацията ни на място. В Вроцлав се изказах на една конференция в петък и там имаше и представител на от Пловдив, който е участник в подготовката на програмата. И те казаха, че и към момента има много силен натиски нападки срещу артистичният директор и срещу творци от Пловдив, тъй като в програмата е включена разнообразие, полово разнообразие. Тук разполагам с 15 страници доклад за политическите нападения и те настояват за оставка на директор на културната програма. Става въпрос за крайно десни политици, но и политици от другите политически партии. съжалявам, не знам точно какво смятате, как вие смятате, но аз смятам, че ние като парламентарна комисия трябва да предприемем някакви мерки, защото ние финансираме тази програма, а това на практика е, е нападение срещу основните ценности в рамките на програма, финансирана от, с европейски средства. Бяхме на място и ни бях, бяхме осведомени за тези нападения. В събота имаше протест в Пловдив с призиви за оставка на директора. И това са целенасочени нападки, защото само една от групите, която има изложба в сградата е ЛГБТИ група. Тоест, всякаква форма на културна, на културна дейност, която не е бинарна от, в полово отношение, е обект на нападки. Ето защо смятам, че ние като Комисия по културата, като хора, които устояват европейските ценности и защото изпратихме своя делегация на място в Плодив, трябва да вземем някаква позиция. Не смятам, че можем да приключим мандата без а, да кажем нещо по въпроса. Приехме доклад, в който се казва колко е прекрасна а, програмата в Пловдив като Европейска културна столица, но смятам, че можем да спрем до тук и ви моля за подкрепа, защото аз безспорно ще направя някакъв коментар и исках само да разбера дали има и други колеги, които искат да се присъединят към мен. Благодаря за предоставената информация. Аз мисля, че за нас това е нова информация. Хелга. Аз бях председател на делегацията в Пловдив. Участници бяха Джури и други колеги. И разбира се, си дадох сметка, че както обикновено, когато има европейска столица, на културата има и вътрешни спорове и търкания. Нищо не мога да кажа по документи, съм запознат с него. Джули, моля те да ни го спратиш, но искам да кажа поне по въпроса за а, изложбата на Хронекер и Берлинската стена. Това беше изложба, възпоменание на събитията и смятам, че не бива да гледаме на нещата едностранно. Трябва да видим какви са другите обвинения. Не знам дали те отговарят на истината. Първо трябва да се запознаем с съдържанието на документа преди да реша дали ще тествам, но имам нужда от повече сведения и не мога от сега да кажа дали нападките са основателни или не. Смятам, че имаме нужда от повече сведения, особено от самия директор и от а, нападащите го. Да, Джули, ти се познава документа, но ние не сме, така че трябва първо да го направим. Данк, дас вера auch майн форшлах gewesen, дас... Е, това е, би било и мое предложение да се запознаем с е, всичко това. Имаме и контакти с Пловдив, така че ще трябва да запитаме какво точно се случва там. Секретариатът по култура мисля, че ще поеме всичко и респективно ще ни информира Първо искам да благодаря за сега на Джули. Сега вече приключваме наистина, ако никой не желая да разгледаме нещо в точка разни. Т.е. пристъпваме сега към най-последния акт в края на този мандат, респективно е, края на мандата на тази комисия. Вече е, прозвучаха някои мнения, това е моето последно изказване в комисията и е, се чувства този дух, е, чувства се известна носталгия, е известна мъка, че приключваме работа в нашата комисия. Аз трябва съвсем честно да посоча, че за мен беше изключителна привилегия и чест да бъда председател на тази комисия по култура и образование. За мен работата тук беше много обогатяваща, много вдъхновяваща. Също така и да работя с много хора, които са ангажирани с младеща, културата, образованието и спорта. Мисля, че това прозвуча във всички всички дискусии, въпреки различията, които прозвучаха в тях. Искам да благодаря на моята предшественица в първата половина на мандата Силвия Коста. Е, Силвия наистина много успешно е, се бори културата и образованието да получат мястото, което им се полага в европейската политика. Нашата комисия в началото на мандата наистина не беше в е, лека позиция. Аз мисля, че в края на този мандат като че ли нещата се подобриха останаха. Не искам да кажа, че ние сме достигнали статута, който заслужаваме, но нещата се подобриха поне малко. И това се дължи на работата на всички нас, но и на работата на Силвия като председател. Десете политически приоритети на комисията Юнкер е, наистина ние се съобразявахме с тях и е, в края на мандата ние е, успяхме да е, постигнем необходимите резултати и че комисията накрая като че ли разбра, че образованието и културата трябва да бъдат поставени в центъра на политическия дневен ред, а не е, накрая някъде. В началото на мандата ние се борихме много за нашите цели, но мисля, че си заслужаваше и междувременно в Европейския съюз почти всички разбраха, че без ангажирана политика за култура и образование Европа няма да напредне и няма да се сближи. А, мисля, че това е много важно. Силвия и други в комисията в първата половина на мандата се бориха много е, силно да бъде въведена Европейската година за културно наследство. И е, всъщност. Е, това е нещо, което свързва държавите членки и най-вече трябваше да убедим комисията и особено нейното ръководство, че това е добра идея и ние с много голяма упоритост накрая успяхме да постигнем тази цел а именно да се организира такава Европейска година на културното наследство през целия мандат. Аз трябва да благодаря и на Хелга във връзка с бюджета. Тя беше една от тези, е, които се чувстват у дома си при бюджета и винаги ни помагаше да е, можем е, всяка година да използваме редовната бюджетна процедура, за да въвеждаме важни програми за култура и образование и в текущия финансов период. Аз мисля, че успяхме да реализираме много пилотни проекти и се надявам, че те ще станат част и от следващите програма. Направихме много за модернизация на средата на европейския творчески и културен сектор, също така и за медийния сектор, е, преработената директива АФЛС, е, която е, изиска и ни струва много време, но накрая след много работа и сред упорита борба успяхме да постигнем добър резултат. Накрая трябваше да лансираме новия Европейски корпус за солидарност и трябваше да се занимаем основно с бъдещето на двете големи програми, е, програмата Еразъм Плюс и програмата Творческа Европа. Аз мисля, че и при двете програми ние ясно очертахме как е, си представяме бъдещето на тези две програми и се надявам, че следващия парламент и следващата комисия по култура ще се съобрази с решенията, които сме взели, най-вече за увеличаване на средствата. И е, ако аз е, продължа да бъда тук, мога да ви гарантирам, че ще продължа да се боря тези решения да бъдат изпълнени на практика и е, да можем да постигнем успех в преговорите с съвета, що се отнася до финансовото обезпечаване. Множество доклади по собствена инициатива, изслушвания, работни групи, други прояви бяха организирани. Е, те са част от нашия политически дневен ред. Там бяха лансирани много предложения, много идеи, е, най-вече във връзка с е, културата, спорта, образованието, цифровизацията. Наистина мога да продължа до безкрайност този списък. Искам да благодаря най-сърдечно на всички вас, на всички всички членове на Комисията по култура, на всички е, сътрудници на политическите групи, на асистентите, е, най-вече на моето собствено бюро. Е, те ми помогнаха много в моята работа, на секретарията на Комисията по култура, на Полиси Департмент, на преводачите, които наистина помогнаха да осъществяваме нашата работа. Също така на представителите на ЕИСК, на Комитета на регионите, както и на всички представители представители на национални и международни организации на всички заинтересовани страни, които със своята експертиза през изминалите пет години ни помагаха непрекъснато. Аз не мога, може би, да изброя всички в моята благодарност, но все пак тя е отправена към всички вас. Благодаря за добрите съвети, за добрите идеи. Работата на нашата комисия беше наистина едно общо постижение. Казвам това от цялото си сърце и мисля, че всички ние можем да се гордеем с това, което което сме постигнали през изминалите пет години. Беше чудесно да работя заедно с вас през изминалите пет години. Не винаги бяхме на едно и също мнение, но би било скучно, ако не беше така защото знаете, че спора ражда винаги положителни неща и е, ние винаги сме работили в приятелска атмосфера, в духа на добро сътрудничество, винаги ориентирани към работата по същество т.е. към културата, към образованието и към всички области, които са в компетенциите на нашата комисия. Пожелавам ви за бъдеще, било то тук в парламента или на друго място, всичко най-добро онези, които отново ще се кандидатират за тях, е, пожелавам успешна кампания, а онези, които няма да се кандидатират отново на тях, пожелавам всичко най-добро и успех, е, независимо къде ще работят. Аз се надявам, че вие ще продължите да бъдете свързани с европейската политика за култура, образование и. Е... Сега, Сабине, Хелга, това е първото заседание, което не приключвам а, точно и това трябва да го понесеш, а, защото аз а, 100% мога да се присъединя към твоите благодарности, а, към всички сътрудници. Няма сега да изброявам всички отново, въпреки че имам а, потребността да благодаря на преводачите, на асистентите, на секретарията, полиси департмент, на всички, на всички колеги искам да благодаря, но мисля, че това, което липсва, е благодарността към тебе, Петра, като е, председател на тази комисия, и към Силвия за първата половина от мандата. Благодаря за толкова организираното председателство на тази комисия. Ние успяхме да привлечем вниманието и на другите комисии върху нас, например ИТРЕ. Преди няколко години подобно сътрудничество едва ли би било мислимо. Това, че комисията за индустрия се интересува и за културното измерение е наистина нещо много добро и мисля, че успяхме да постигне много в нашата комисия, както каза и ти, но мисля, че то се дължи на доброто сътрудничество тук в комисията и на а, нашата борбаност, най-вече твоята, по отношение на това да можем да изострим общественото внимание към комисията. Понякога имаше ужесточени спорове, които бяха необходими е, ние трябваше да се сблъскваме с голяма опоритост. Е, благодаря още веднъж на всички колеги, на координаторите е, и дори да сме стигали до ужесточени спорове, в крайна сметка резултатът е добър и благодаря на теб за това, че направи възможно да постигнем този успех. Благодаря. Благодаря, трогната съм, Хелга. Yeah, from my side... И аз от своя страна бих искала да ти благодаря на теб, Петра, и на Силвия, като беше председател преди теб. Бих искала да благодаря на всички ви. Както знаете, няма да съм кандидат за изборите. Мое лично решение беше за мен винаги беше огромна отговорност, извинете, огромно удоволствие да съм член на тази комисия. Винаги съм искала да съм член на Комисията по култура на Европейския парламент. Мисля, че беше добра, че бях член на Комисията по бюджети, защото успяхме доста работа да свършим заедно. Но най-вече бих искала да благодаря на всички ви, на преводачите, на служителите на Федерик, Олга, Бенямин, на моите сътрудници. Благодаря на всички ви. Мисля, че работихме чудесно в екип. Имаше и конфликти, разбира се, което е нормално. Конфликтите са част от нормалната работа на един демократичен парламент. Но мисля, че бяхме единни в подкрепа на културата и беше огромно удоволствие да работя с вас тук. Благодаря ви. Благодаря, Силви. Благодаря. И благодаря, че припомнихте нашата работа за втората част. Беше много, втората част от мандата, която ти ръководи, беше много важна, имаше много важни въпроси, цялата стратегия. По Понякога път сме имали различни виждания, но винаги сме търсили компромис. И мисля, че нашата работа и виждане е, вече има виждане на тази комисия, благодаря за което е, целият състав, целият персонал и с координаторите и комисията е, винаги сме търсили. Мога да кажа, че успяхме всъщност да накараме да бъде разбрано, че културата е едно измерение във всичките европейски политики и без едно културно виждане и виждане във връзка с а, образованието и участието на гражданското общество, няма да се постигне нищо. Това беше нашата битка. Всъщност беше идеята да. Програмите са инструменти за определението на политиката. И благодарение пак на целия хоризонтален подход, и работата ни с комисията и е, съответствие с е, вниманието, което дарихме на темата на правилата, на европейските правила и европейския социален модел е, в, и в областта на дигитализацията, което е много важно. Благодаря на всички докладчици, които представиха, разгледаха много въпроси и благодаря за този важен, много сериозен опит, който живяхме заедно. Мисля, че всичките всички бяха, всички можаха да участват със своите способности. И вярвам, че трябва да благодарим и на всичките, които способстваха за тази работа. Благодарим и на а, преводачите, мисля, че е, е ясно, че има някои аспекти, по които е необходимо да бъде отделено внимание, те да бъдат определени като нови приоритети. Следващата комисия по културата ще трябва да свърши доста много работа, но с една стратегия, която вече, е, стратегия, която вече е определена. Надяваме се, че ще мога да бъде свършена чудесна работа в полза на всичките граждани. О! Но ние винаги ще останем на страната е, за всички, които се борят за, в областта на културата, на солидарността е, и е, благодаря за всичко това. Благодаря. Закривам заседанието и сега нека да се срещнем на една чашка. А, всъщност, момент. Силвия, Силвия, Силвия, пропун се фачем о комисия нумбра. Силвия, имаме още един момент. Можем да сформираме комисия в сянка. Онези, които няма да бъдат е, избрани, могат да направят комисия в сянка.